Какво казах? Казах, че се занимавам с този въпрос от самото начало. В сета има някои добри неща. В същото време смятам, че трябва да сме откровени. Един с друг. Европейската политика в областта на измененията на климата е много скъпа. В момента имаме едностранна политика, която е най-скъпата в света, така се губят работни места и се наказва, може би, най-чистото производство в света. Когато говорим за СТЕ, това трябва да се спомене, защото най-новите изследвания демонстрират, че настоящата политика дори не намалява емисиите. Какво имам предвид? Ако се вземе предвид потреблението, всъщност цялостните емисии на Съюза са се увеличили. Емисиите от производството са се намалили доста поради СТЕ. Но емисиите свързани с потреблението са се увеличили драматично. Това показва, че сме се провалили. Поради нашите политики, производството се премести в други части на света, които не са чак толкова чисти в производствено отношение. Освен това, нашата безработица нарасна. Нека да не забравяме, че когато говорим за спасяването на климата, в момента не сме на правилния път. Тъй като критериите се основават само върху производството, а не върху потреблението. Всъщност, СТЕ е инструмент за аутсорсинг на производството и на емисиите, за извеждането им извън границите на Европа. Като че ли онези, които трябваше да се облагодетелстват от тази схема, платиха твърде висока цена – Стигна се до непредвидени економически последици, попречи се на възстановяването в економически план, попречи се на създаването на работни места и на растеж. Има прогнози, според които сметките за електричество на най-големите потребители ще нараснат с над милиард и 200 милиона евро или над 3% поради настоящото предложение. Ето защо аз съм въвела едно мини изменение, както комисията го нарича. По неговата сила комисията не би трябвало да продължава да манипулира пазара и да подкопава доверието в пазарната система. Всъщност, дори да се приеме това предложение, ще има увеличаване на разходите за частните потребители и ще се увеличи риска от изтичане на въглерод. И това по време, когато се мъчим да излезем от кризата и да си върнем стабилността и да укрепим економиките си. Всъщност би трябвало Съюза да създава стимули за техническо развитие на компаниите. Така че се обръщам към колегите социалисти. Помислете още веднъж. Искате растеж. Значи, позволете тогава на компаниите да растат. Не им урязвайте крилете сега, когато са слаби. чух, че сега се предлага да отдадем приоритет на въглищата и да оставим все те такава каквато е. Енергийните компании не използват въглищата поради не че не използват въглищата поради това, че цената е ниска. Има внос в Европа на ефтини въглища, тъй като САЩ използва шистов газ. Няма и кой знае какво влияние върху цената на въглищата. Сега има промени. Обаче, когато се взимаше решението за СТЕ, нямаше криза нито в САЩ, нито в Европа и сега трябва да взимаме нови решения, като оценим новото положение и разгледаме и енергопредлагането в САЩ. Цените на газа в САЩ ще останат ниски, една трета от тези в Съюза. В Европа обаче цените на газа ще нарастват и ние ще загубим конкурентоспособност. Така че така ще навредим още повече на европейската економика, а това не е решение. Ще помогне ли последващото предоставяне на квоти? Така наречения backloading. Не, то няма да доведе до реални решения, до смяна на горивата. Това ще доведе просто до увеличаване на разходите за енергопотребление. Това последващо предоставяне може да доведе до увеличаване на цените на въглерода с 10 и 15 евро, да ги доведе до 10 и 15 евро, но няма да ги доведе до 50 евро. Ако искаме цена на въглерода, която да пречи на използването на въглища, трябва да се разгледа. Трябва да се разгледа микса от горива, който се използва. Последващото предоставяне няма да окаже въздействие върху използването на въглища и доставката на въглища в Европа. Имаме нужда от предсказуемост в законодателството. За онези, които искат да инвестират в нови технологии. Трябва да има правна сигурност. Това предложение няма да помогне за последващото предоставяне на квоти. По много причини ние сме скептично настроени относно плановете на комисията. Смятаме, че не е дошло времето за такива промени и идеята не е добра. СТЕ трябва да функционира без такава интервенция. Тя трябва да остане технологично неутрален инструмент, основаващ се на пазара – инструмент, който води до намаляване на емисиите по един разходно ефективен начин, като запазва предсказуемостта и сигурността. Всъщност, самите спекулации по темата вече навредиха достатъчно много на пазарите и ние не можем да си позволим нещо подобно. Благодаря, Крис Дейвис. Well, I too... И аз работих с тази система от самото и въвеждане. Мисля, че госпожа Кохола съвсем системно подхожда по въпроса. Никога не, не си използва, не е казвала добро нещо. Разбира се, много добре си спомням как протичаха дискусиите последното десетилетие. Понякога наистина трудно можем да помним дали НП всъщност на, започна тази инициатива и законодателна, законодателно предложение. Парламентът е, подкрепи мерки за укрепяване на схемата с квалифицирано мнозинство преди една година. След това призовахме комисията да задели голямо количество квоти. А сега имаме това предложение. Е, последващо представяне на квоти. Това е просто тривиално и, а както виждаме, дава възможност за невероятен политически дебат и в парламента, и в съвета. Изумително. Защо? Защото се използва като троянски кон да атакува не само самата система за търговия с емисии, но всичко, което Европа прави по отношение борба срещу промяната в климата. Ето както и колегата каза, какво означава енергийните е, цени, как ще изглеждат те в бъдеще? Какво означава, че най-ефтината възможност е да използваме въглища в централите? Това ли ще правим? трябва да има някаква перспектива и то дългосрочна в тази област. Сете в началото, когато бе създадена, беше с цена 30 евро на тон. Идеята беше, че ще се увеличава тази цена, а сега сме стигнали до рекордно ниски цени 4 евро на тон. Какво означава? инвестициите се отлагат 40-50 години. Ма, моля ви се, това е някакъв различен свят. Когато се въвежда сегашното предложение на комисията за последващо представане. какво прави комисията? Просто се опитва да спаси пазара да не рухне изобщо и изцяло знаем, че това е риск, на който ставаме свидетели на търговете. Знаем какво се случва на пазарите на въглерод. Създаден е механизъм, който позволява СТЕ да работи. И може би тук виждаме и чуваме гласа на хората, които най-малко искат да се инвестира в тази схема. Просто виждаме как се преобръща схемата в момента, какво ще са последствията от тази мярка. ако се въведе този принцип, бе казано преди една седмица на заседание по този въпрос, какво ще стане? Ами просто ще се увеличи цената до 8 евро на тон, но може пък да бъде 5 евро на тон, а може и по-малко. Във всеки случай тази цена няма да възпре никой, който е решил да построи е, централа, която да работи с въглища. А тези, които се противопоставят на предложението за последващо представяне, какво казвате? Ами комисията всъщност дава своето предложение в рамките на своите правомощия. Чуваме правните аргументи, но а, ако комисията е, играе ролята на регулатор на схемата, тогава няма нужда да предлага подобна мярка. Тя има правомощията по договора да а, направи необходимото а, по отношение провеждането на търговете, така че да не се налагат допълнителни мерки. Някой казва, че не трябва да се намесваме и да, да спираме а, пазарните принципи. Ами, госпожа Кохола беше там, когато Волстрем въведе инструмента изобщо в схемата преди години. Какво се случи? Ами, допуснаха се известни си грешки, държавите излякаха своите ам, полуки и изградиха на национален принцип свои схеми за търговия с емисии. И мисля, че това е един разумен подход. По тема случай цялата система ще рухне. А всичко в крайна сметка води до несигурност на инвестициите. Какво може да стаде по-голяма несигурност в инвестициите, ако всъщност ние на практика демонстрираме липса на перспектива за бъдещето. Какво се казва от сектора електроенергия? Ами, високата цена на нисковъглеродната економика трябва да получи конкретен стимул, като стане ясно къде точно ще се инвестира. А ако ние не правим това, тогава е, просто избираме една мярка да променим начина по който се провеждат търговете и техния график. Ние просто е, правим едно малко предложенице към схемата и, ако мога така да кажа, си играем с е, системата. И това няма да има никакви последствия нито за инвестиции, нито за доход, доходността на а, промишлеността, която е енергоемка в бъдеще. Знаем какво се случва, например, с а, производството на алуминий. То се изнася просто защото няма как да бъде конкурентно способно с цените, които се налагат при сегашните принципи изграждане на добив или преработка в използването на газ. Например, всички проучвания показват, че не енергоемките е, производства в крайна сметка имат е, е, печалба от СТЕ, дори авиобизнеса има по-голяма печалба. С други думи, това е просто един трик на лобистите. Аз Бих искал да има а, промишленост тук, но не се те гони тези производства. Благодаря. Благодаря, господин Дейвис. А сега докладчика за зелените. Благодаря. Аз бих продължил идеологически дебат за кризата в, с климата и така нататък, но бих могъл и да дискутирам за това колко са спечелили е, компаниите от е, е, СТ до сега, печелят заради безплатните квоти във втория период търгуване. Бих могъл и да спомена една държава, която е най-амбициозна в прехода и към различна енергетика и също време най-конкурентната система в Германия. Германия. Мога да говоря за Австралия, която от 17 години изпитва тази система. Така че ако към най-амбициозните тук бих, бих казал, преместете се в Австралия, ако желаете да поддържате това ниво на амбиция. Но ние сме отвъд е, тези неща вече над тях сме. Е, дебата се е преместил на, друга, е, на друго ниво. Тук вече ние не говорим за тези въпроси. Тук говорим за спасяването на СТЕ на системата. Защото цената пада от 5 на 4 евро ежедневно пада. Миналата седмица една, един търк за 4 милиона е, квоти бе канцелиран в Германия, защото нямаше купувачи. Единствената причина, поради която все още има някаква цена, е просто защото има някои инвеститори, които вярват, че системата ще е, проработи, ще заработи, но техния брой намалява ежедневно. Това е бъдещето на е, СТЕ. И колеги, колегите, които казват, е, аз съм против, които казват, че са против беклоудинга, ще ги попитам, за ли сте СТЕ или не? Това е въпроса. Ако искате да оставим да умреете, като госпожа Корола, окей, но го кажете, е, е кажете го, а не ми пробутвайте тези глупости, е, ние си играем само е, с дребни е, корекции на пазара. Това, е, моля ви, такива глупости не ми се слушат. Кажете честно, не желаем да имаме СТ, ясно тогава дебата е ясен. Но тогава аз ще попитам колегите на госпожа Корола, тези, които, се, които бяха за СТ, е, вие е, сега сте ли против беклаудинга или искате да се е, борите е, с е, СТЕ, с, е, и за е, е, премахването на системата. А, ние печелим време, защото иначе всичко се срутва. Аз също смятам, че баклодинг е абсолютно нищо. Цената ще се качи леко до 5 или 6, ако имаме късмет. Просто ние отлагаме е, проблема до следващия комисар, кой един Господ знае кой ще бъде той. Ние просто отлагаме проблема. И ако се е, запазим беклодинга, цените ще се покачат малко, след като пак ще се срути система системата, защото е, тя е пренаситена. Просто купуваме време. Ако искате да чуете моите изменения, аз сръквам, е, свързвам нещата с структурни мерки, както, каза, е, както казаха от Обединеното кралство. Това е сърцевината на дискусията. Как да, да спасим системата? Това искам да чуя. Може би вие не сте за това да се заделят квоти. Кажете какво да предложим. Само и само да спасим системата. И сега да, да отидем в съвет. Е, е, Франция е за, Испания е за, Италия е за, Обединеното кралство иска да продължим. Ирландски министр вчера каза също, че искаме. Е, ние по-скоро трябва да дискутираме искаме ли ЕСТЕ или не. Съвета е пред парламента, той води, което е позорно за нас. А ние бяхме обикновено е, лидерите в областта на е, политиката, екологичната политика. Сега оставихме инициативата в ръцете на съвета. Съвета ще прави това, което ще прави Германия. Германия. Ако Петър Олтмайер в крайна сметка спечели този дебат, Германия ще бъде за. И тогава а, това ще мине и съвета ще е за. И ние тук ще си приказваме глупости. Наистина, а, това е проблем на парламента, което много ме натъжава, защото от гледна точка на зелените ние можем да отидем много по-напред, но а, просто трябва да се измести дебата. И, накрая ще кажа, ако моите колеги е, честно кажат, е, не желаем да има СТ, добре, но тогава да погледнем списъка на е, изнасяне на въглеродни на квоти. този известен списък, е, става дума за 30 евро. Е, добре, ако е, убием системата СТ, тогава трябва да ликвидираме и тези списъци за изнасяне на квоти, които са възоснова 30 евро. Ние помагаме на компаниите от всички стри, даваме им пари за новаторство във всички отрасли, европейски пари, те получават безпратни квоти, има потенциал за косвените разходи да бъдат компенсирани национално равнище. Всичко това това имаме е, списък е, за, за изнасяне на квоти на възоснова 30 е, евро. Е, нека да е, се присъединим и нека да подкрепим тази стъпка, да спечелим малко време. В противен случай нека да си признаем, че искате системата да изчезне и тогава, моля, поемете отговорност за това. Благодаря, Райнхард, Мартин благодаря, Матиас, за възможността и аз да кажа нещо. Струва ми се, че се говори по-скоро за положителните и отрицателните страни на СТЕ, вместо за чертите на настоящото предложение. Така че аз бих искал да кажа нещо повече във връзка с настоящия дебат. Обърках се отказаното от Дейвис и от Айкхаут. Ако наистина ще изостанем и ще дойде нашето предложение твърде късно, въобще се намесваме. Онези, които подкрепят предложението, трябва да ни кажат защо са толкова ентусиазирани. Бас Айкхаут казваме, просто купуваме време. Относно изтичането на въглерод, аз не съм чак такъв скептик. Става въпрос за някакви академични разговори и така нататък. Всъщност, в моя регион, например, ние имахме голям завод е, Алкан за производство на алуминии. Там работеха 400 човека, а в района безработицата е голяма, само че по-рано тази година завода затвори. Поради схемата за търговия с емисии и поради директивата за големите горивни инсталации. Къде е отишъл сега? В Индия или в Китай? Там, където разходите за производство са ниски? Не. Всъщност, инвестицията беше направена в Канада, където има по-висок стандарт на живот, по високи цени на електроенергията. Значи, откъде дойде всичко това? От а, цените на емисиите в Канада. Всъщност, това е ефекта от изтичането на въглерод. Губим работни места и производството изчезва. Може да се каже, добре, трябва да се върнем към стари практики, да имаме зелено производство, само че това зелено производство се финансира с публични средства. То не се изхранва само. Не казвайте обаче, че изтичането на въглерод не се случва и че схемата не оказва влияние. Не, случва се. По отношение на ползите от това предложение, много сме говорили, по тази тема. Все те беше създадена като пазарен механизъм. И аз бях тук в самото начало. Крис е прав. Комисаря тогава заяви, че ще се учим с течение на времето, ще видим дали предложението ще проработи. Искахме да бъдем лидери в световен мащаб. Всички смятаха, че света толкова се е притеснил относно измененията в климата, че ще ни последва. Само, че това въобще не е така. На някои места се говорят празни думи, но общо взето останалия свят не прави онова, което ние правим. Президента Обама се зарече миналата седмица, че ще прави нещо – Моите разговори с Конгреса и Сената обаче показват, че Американския конгрес не смятат да прави нищо, тъй като економиката на САЩ е в разцвет поради твърде ефтиния шистов газ. Така че това предложение за интервенция трябва да се обосневе. Комисията каза, че иска пазарен механизъм. В много отношения той работи цената на въглерода е толкова ниска, за мен е 5,60, казахте, че е още е по-ниска. Ако ще има някаква намеса, тя трябва да е насочена към подобряване на действието на системата, тъй като тя не работи добре. Ами рецесията доведе до намаляване на производството и има твърде много квоти. Ако приемем, че системата не работи добре, трябва да се върнем може би към първоначалното предложение, но и за него не съм сигурен, че ще доведе до кой знае какви проблеми. Благодаря. Мартин, госпожа Корхола. Просто исках да коригирам председателя. Ставаше дума за дискусия по дне вие казахте, че поставяте е, процедурен въпрос. Добре, каква процедура трябва да следвам, за да се коригира едно изказване? В пленарна зала имаме право да кажем, че се прави неверно твърдение. Тогава имаме синя карта, казва председателя. А имаме ли такава карта тук, казва госпожа Корхова? Процедурен въпрос. Така ли? Мога ли да кажа? Нека да кажа. Никога не съм казвала, че трябва да се учим в ход. Всъщност господин Викман го каза тогава от името на групата. Спрете, каза председателя. Ние не сме деца. Децата се учат, когато играят, но ние не сме деца. Бих предложила сега да следваме е, списъка на изказващите се. Ако имаме е, процедурен въпрос, само това е допустимо, но никакви други пререкания. Е, сега, иначе ще пострада, изедем времето на останалите. Сега господин Симански, който е докладчика на. Господин председател, съжалявам, че от самото начало предложихте, че ще внасяме промени. На първо място трябва да дискутираме дали ще се правят тези намаления. Въпросът е как, а не дали. Така че съжалявам, че така се подходи по дебата. Става а, явно, че всички не имаме различен подход към тази нова идея подкрепям онези, които казват, че ако намаляването, за което а, сега говорим, е наистина три, тривиално, госпожа Корола каза това преди малко, тогава защо изобщо го правим? Защо дискутираме? Разбирам системата, разбирам за какво става дума, когато говорим за СТЕ, но тази схема е за създаване на механизми, така че производителите да им се оказва на тях известно въздействие и в крайна сметка те да въвеждат промени в структурата на производството. А тази последваща мярка, която въвеждаме, е просто една корекция. Моля ви, призовавам ви, не приписвайте лоши намерения на участващите в дискусията. Представителя на зелените започна да атакува госпожа Корхола. Мисля, че всички разбираме, че цената на квотите са свързани с бъдещето на зелената ни планата. Планата благодаря на госпожа Корхола за казаното от нея, защото тя всъщност посочи, че проблемът е многостранен и сложен. Така че не можем да го сведем само до механизмите и е, детайлите от тези процеси. Има и економическо измерение, което не бива да го е, забравяме. Господин Галхан точно такъв пример даде с изнасянето на е, производството на алуминий в Канада. И то в Канада, не, не е, където и да е другаде. Става въпрос за стотици работни е, места. Имаме безработица в Полша, в Испания, е, в Гърция. Много млади хора са без работа. Следователно трябва да насочим вниманието си към производството. Не бива да следваме а, е, дебати, които са отдалечени от социално-економическата реалност. И казвам това като представител на Полша. Полша е една страна, която проведе успешно редица реформи, а все още имаме един сериозен енергиен пакет, който трябва да въведем в законодателството си. Не искам да прося съжаление, но мисля, че не можем да дискутираме европейски проблеми без да обръщаме внимание на ситуациите в конкретните държави членки. И наистина става въпрос за действие, а не за думи. Европа може би е лидер, но е много самотен лидер. Може би след нас са САЩ и след това никой не ни следва за тези 15% намаление парникови емисии говорим, но ще спасим ли, се, ще спасим ли с тях е, нашата планета? Нека да се замислим е, какво казва е, Австралия по въпроса. Миналата седмица чухме изказването на президента Обама, но в крайна сметка на нас ни е трудно. Ето, английският завод за алуминий вече не работи в Европа, в Канада. Нека да уважаваме намеренията си. Не всички искаме да има а, един а, сигурен и безопасен свят. Но да не забравяме социално-економическото измерение. Трябва да говорим за безработицата. Ще предстои дебат по финансовата перспектива за следващите години. И мисля, че нашите стремежи са доста скромни би трябвало да обвържем този дебат с някои други проблеми, защото ние плащаме цена и тази система за последващо представяне може да бъде разглеждана като намеса на пазара. Да, има някои а, обяснения в измененията, че е еднократна мярка, но аз не вярвам. Не мисля, че избирателите ще ни повярят. Благодаря. Благодаря. Е, докладчите в сянка ще обработят всичко. Сега да следвам реда. Е, господин Петър Лизе, Харенс Флоренц и колегата Сикарика Сис. Чухте имената си. Някой пропуснат ли е? Госпожа Гардини. Бих предложил с това да приключим изказванията след това да ми дадете две е, е минути да отговоря, е, за да има достатъчно време е, да разгледаме и доклада на Петър Лизе. Това действително е процедурен въпрос. Аз предлагам повече от две минути. Твърде е важен този, този въпрос, за да му предоставим само две минути. Ако сте съгласни тогава е, да е, отпуснем 2,5 минути. Е, Флоренц. Комисията също трябва да получи, да има думата да отговори на въпроси. Така че ще предложа 2,5 минути. Съгласни ли сте? Петър Лизе е, клати глава утвърдително или не? Как да тълкуваме? Е, добре, е, три минути. Три минути време даваме. Уважаеми господин председател, не получихме такава отсрочка, когато обсъждахме докладите тази сутрин. Е, значи, е, докладчите в сянка и особено малките групи е, могат по-кратко да, да, да съкратят своите изказвания, за да има някаква пропорционалност, за да можем да обхванем целия, цялата палитра, всички това беше в предварителен порядък. Сега е, от гледна точка на нашата група, аз съм докладчик на парламента за енергийна ефективност. Е, наистина, е, Крис Дейвис изиска да излезе това предложение от парламента. Доверието в парламента изисква ние да кажем сега не. Ако можем да изготвим по-добро предложение е, добре, но едно не, не би било последователно като позиция е, аз бих могъл да посоча колеги е, от, е, коалицията по, от Комисията по промишленост, сега не мога да посоча имена тук, които казаха, че нещо трябва да се направи. Петър Алтмайер в Берлин не е сам в това отношение. Германската позиция в съвета наистина много вероятно да бъде не така че е, трябва е, да търсим решение конструктивно и да сближим позициите. Е, проблема е още по-голям, защото вече от 2005 година имаме свръх квоти, свръх разпределене. И колегата ни Жорж Морера 2002-2003 година предложи да се заложи еталон, да се сложи критерии но тогава казаха, разпределението е, е твърде е, щедро, така няма да е, функционира, е, това ще доведе до економическа криза. Е, и наистина, както каза Гозак Корхола, това е, е, е, не е система за е, учене от грешките. Е, е, не може да излезе, е, да, да се каже, че ние сме глупаци и не се учим, е, получаваме от грешките си Проблема е просто в е, е, системата. Е, тези квоти индустрията се възползва от това и наистина този беклоудинг трябва да доведе до това, че няма да има нови сертификати. Последният въпрос, много важен, и това и към Мартин Келенен е, натоварването е, в Великобритания става чрез национални мерки. В Германия също чрез национални мерки. Е, сега е, решаваме европейски проблем с е, ограничено натоварване или национални проблеми. Мисля, че трябва да решаваме съвместно нещата тук с европейски подход, за да не се стига до национални мерки. Сега Петър Лизер взе думите от устата ми за е, от комисията трябва да ни обяснят защо два пъти едно след друго ние имаме свръх е, разпределение на квотите и защо не сме се получили е, от едно чисто административно упражнение можеше да предотврати това просто някой не си е написал домашното, не си е свършил работата. Е, трябва да е, е, кажа сега. Ние, предложението на колегата е Гроте е, че то ще е еднократно, еднократна мярка. Това означава ли, че ние подписваме сега празен чек и след известно време, след половин година, ще отново, отново ще трябва да го правим. И като стигнем до 4,80, от 4,80 до 6 евро и останем, ако искаме обаче да запазим пазарния принцип, трябва да приемем, че е, цените са на дъното. Е, е, в Германия цените наистина са на, на, на, на дъното и хората купуват, защото очакват покачване единствено. Uh, е, тази, е, този еднократен подход, който предлага колебата Гроте, е, не смятам, че ще реши в крайна сметка проблема. Аз все още не съм решил дали да приема този вариант, но може би комисията ще вземе становище може би това ще е инструмент, който да се, да се използва, към който да се прибягва само веднъж годишно. Господин Скилакакис, ще бъда максимално кратък. Да започнем с СТЕ. Тя не е цел, тя е инструмент. Целта са емисиите. Кой би искал да се възхищава на един инструментариум без да гледа какви са целите? Имаме много ефтини in a huge way So for the first time it is really working. Механизми за чисто развитие 0,4 евро бяха 12 преди. За първи път имаме нещо подобно. Говорите за иновации. Иновации къде? Вятърни генератори и панели, само че те се произвеждат в Китай. Нашата индустриална политика се провали, провали се и политиката за справяне с измененията в климата и сега се опитваме да спасим нещата по начин, по който нищо няма да се случи. Казва се, че искаме да насърчим инвестициите, само че нези, които се грижат за инвестициите, ще вземат предвид цените от 2019 и 2020 година. Защото тогава ще се прехвърли последващото предоставяне. Днес обаче това няма никакво значение – инвеститорите ще преценяват цената от 2019 или 2020 година. Каква е основната цел тогава? Държавната помощ. Някой иска да има държавна помощ. Някои могат да я дават, в други страни обаче това не е възможно. Има много страни, най-вече на юг, които не могат да дават помощ на енергийната си индустрия. Така че ще изкривим действието на единния пазар и това ще стане полусекретно. Това се цели. Някои просто могат да дават държавна помощ и имат излишък в бюджета си. Забравяме потребителите на електроенергия. В моята страна 250 хиляди човека получават храна като социална помощ, защото искат да спестят пари, за да си платят за тока. Забравяме ги тези хора. Казваме им, трябва да плащате още повече, защото през 2020 или някоя година след това искаме да внесем иновации. Благодаря. Следващия оратор Рихард Зебер за 3 минути. Благодаря. Господин председател. Е, изключително оживен дебат. Това ме радва. Вижда се, че последващото предоставяне на квоти не е свързано само с защитата на климата, а и с други инструменти. Ето чуваме държавна помощ, данъчни ставки. СТЕ беше създадена като система за търговия с въглерод. Поглеждам сега Крис Дейвис и Бас Ейхаут търговия с въглерод. Ако погледнем Китай, обаче, ние можем да си постигнем целите. Таваните са спазени. Само, че има и търговия. Имаме ниска цена. Никъде в директивата не се казва, че трябва да има висока цена – Предпоставките, които бяхме свързали с индустрията, са изпълнени на 100%. И ако тук се преследват други цели, нека да си го кажем. Аз нямам проблем с това. Но Крис и Бас, обръщам се към вас. Каква е правилната цена за вас? Защото ако преминем към последващо предоставяне и цената стане 6-7 евро, ще чуем пак, че цената е твърде ниска. Какво ще стане тогава? Трябва да сме пределно откровени и да не си прехвърляме отговорност. Регионалната система работи, но може би цената е твърде ниска. Нека да променим СТЕ, но да решим как да го направим. Последващото предоставяне на квоти просто ще отнеме от сигурността. По отношение на пазара на въглерод, имаме този отличен документ. То обаче предлага цялостна реформа. Колегата Скилакакис спрямо спомена цената на тока. Това не е проблем в някои страни, в други се оказва проблематично. Приходите от СТЕ къде отиват? В държавната хазна? Нищо не се казва по този въпрос. Всъщност се използва някаква данъчна ставка. Трябва да се проведе разискване но има нужда от време. Преди да сме започнали реалната работа, вече говорим за някакви поправки. Това не е правилно. Линда Макава. Благодаря. Да, предполагах, че наистина трябва много сериозно да помислим преди да започнем да участваме в дискусията. Много е специализирана тематиката, но има и много важни основни положения. Така че, е, когато говорим за промените в климата, трябва много сериозно да мислим преди да пуснем своя глас е, имаме е, примери от миналото. В крайна сметка пазарите искат да има искат доверие, за да могат да се развиват. Е, знаем как работи пазарната, е, пазарния принцип. Докладчика Матия спомена в началото на доклада, че сега възниква сериозен проблем. Защо? Защото Европейския съюз не е могъл да направи решения по проблемите, свързани с цената на въглерода и тогава отделните държави членки въвеждат е, свои мерки в Обединеното кралство. Има съответно такава мярка и цената наистина в страната сега предизвиква доста сериозни проблеми. Има разлики, има разминаване в цените. Казахте, че е политика на правителството и на общността. Да, това се случи. За съжаление. Мисля, че и Крис Дейвис каза това. Има комбинация от грешки, които са допуснати. И миналия път се изказах по същия начин. Във втория етап имахме много слаб регламент и а, пазара се наводни поради привлекателността на ниската цена. Госпожа Корхова каза, не сме деца, само децата се учат от това, което правят. Ама ние също е, е, трябва да се учим какво мислите, че и възрастните не могат да се учат в хода на живота си. Непрекъснато нещо се случва, нещо се променя, из, извеждат се полки от това. И а, е, колегите от АНП също разглеждат а, е, е, въпроса. Интересно. Какво ще правим с промяната в климата? Ако не подкрепяме тази идея, тогава просто няма смисъл да говорим за големите резолюции, за срещите във Варшава и така нататък. Но ако се срути СТЕ, тогава какво ще се случи? Сега китайците върват към една такава система, австралийците имат своята система СТЕ и те искат стабилни партньори да имат в борбата срещу промените в климата. Искате ли ние да участваме в това или не? Много ви моля, нека да бъдем честни. Някои хора винаги са били против схемата, не се интересуват от дебата. Поне вие, госпожа Корхола, сте подхождали системно, но останалите, моля ви, помислете здраво по въпроса. Благодаря и в заключение колегата Градини Благодаря, господин председателю. Ще бъда съвсем кратка, защото много вече се каза по въпроса. Трябва да продължаваме да проучваме тази изключително деликателна тема. В ИТРЕ се гласува против. 42 гласуваха за измененията, които на практика променят изцяло предложението на комисията и само 18 го подкрепиха. Така че, в крайна сметка, тук ставаме свидетели на липса на дебат, а всички заинтересовани страни искат да участват в дебата. Парламента в това число не е имало до сега много сериозен дебат, очевидно. Както колегите казаха, поради сериозната криза, в която се намираме, не можем да се върнем у дома и да кажем на съгражданите си, че отново ще трябва да платят още по-скъпи сметки. Не искам да повтарям вече казаното. В моята държава има намаляване на производството, което понякога стига до 40%. Трябва да не забравяме кризата, когато дискутираме подобни теми. Политиките в областта на климата заместват економическите политики, но същевременно не трябва да забравяме економическата криза, когато говорим за енергетика и енергийни въпроси и промяна в климата. Имаме редица други ангажименти, които сме поели – пакета за възобновяемите, за климата, за енергетиката, но господин Айкхаут каза, че има национални схеми за компенсиране на цената на емисиите. Но ние въвеждаме задължителни системи, иначе се получават изкривявания и на пазара. Знае, в много случаи в Германия, в Обединеното кралство се предоставят сериозни суми, а в други държави пък нищо не се предприема. Така че бих искала комисията да се вземе и с този въпрос. Благодаря. Сега ще дам думата на комисията. Uh, Благодаря, господин председател. Ще се опитам да бъда кратка. Е, да припомня само, че комисията започна е, именно комисаря миналата година насочи вниманието към този проблем. През лятото комисията предложи редица документи, анализирайки е, статуквото и е, изпращайки сигнал, че всъщност има значително предлагане в системата, което се е натрупало в годините и че нещо трябва да се направи. по разумен начин да се разпредели предлагането по-разумно, без разбира се да се засяга тавана по някакъв начин след три месеца, месеца по-късно, по молба на, на, държавите членки, комисията излезе с конкретно предложение не само за разпределяне обема на е, квотите по този е, по-разумен начин, е, така нареченото backloading предложение за последващото предоставяне, но продължи да анализира ситуацията по-нататък, е, като посочи, че са нужни структурни мерки, защото ясно е, че ще трябва да прегледаме отново структурните мерки, за да е, е закрепим системата. Е, преди 3 месеца е, цената беше около 8 евро. Е, докато е, обсъждахме въпроса и в съвета и в парламента, цената падна още. Миналата седмица някои вече го казаха. Видяхме, че един от аукционите бе е отменен. Това е симптом на свръхпредлагане. Така че трябва много разумно да обмислим нещата. ситуацията е ясно, тенденцията ще продължи и цените ще падат. Това потвърждават всички анализи на пазара. Е, да, трябва да мислим дългосрочен план, но преди да минем към дългосрочното планиране, трябва да видим е, какво може да се направи в краткосрочен план. Е, спомена се, че някои държави, някои държави членки са предприели национални мерки и много вероятно е и риска е, че ако цената продължи да пада, дори в този момент допълнителни национални мерки ще влезат в действие и това означава фрагментиране на вътрешния пазар. Индустрията е против това в консултация консултациите, е, в консултациите с тях индустрия, индустрията казва да, те са за сте е, структурни реформи и така нататък, но ако не се е, разпределят квотите по-разумно, те ще търсят други начини. И вече подкрепата им за СТ не е толкова очевидна. На международно равнище в крайна сметка има интерес от, в търгуване на... се проявява интерес към търгуване на емисиите, не само в Австралия. В Австралия виждаме действия се взеха много бързо. Европа също нещата не се задвижиха толкова бързо. Е, през 90-те години водихме дълги дискусии по други е, политики по климата, например данък върху въглероден данък и така нататък. В крайна сметка това не се случи. Сега избрахме един ефективен механизъм да съкрещаваме емисиите при минимални разходи на минимална цена. Вярно, че да, ни беше нужно време докато стигнем до това заключение, но насърчаващо е как примера на Китай. Е, и те ни казаха, че те са претеглили всички възможни военни действия са избрали модела на СТ като най-ефективния и най-работещия. Наистина, е, те, е, е, те наблюдават нашите грешки, това, че сме се получили от тях. Никой не отрича това. Деклихме много важни заключения от това, от 2008 насам, с силната подкрепа на Европейския парламент. Тези уроци, които сме научили, започват да се прилагат на практика от 2013. Странно е, че не ни се дава възможност да, научим, да се получим допълнително и да вградим наученото в структурна реформа. И накрая, разбира се, по структурните мерки ние с удоволствие ще говорим с заинтересованите страни и да обсъждаме въпроса. Чуваме, че има консултации с е, заинтересованите страни, е, така че е, те са фактор в обсъждането на темата. Сега въпроса с празния чек. Повтарям, не е вярно, че комисията е, иска да се наложи е, е, в пазара. Има демократични процедури за разпъсени в договора, които се следват. Комисията е поела ангажимент да направи оценка на въздействието. Направихме го, анализира ситуацията и само с достатъчна политическа подкрепа от държавите членки и парламента може се стигне до намеса на пазара. Така че твърденията за празния чек не са верни. Положението е изключително наистина и ние не се надяваме, не очакваме това често да се случва, но в момента положението е такова и трябва да действаме съответно. Благодаря, господин председател. Мисъл... Да, трябва да действаме. Това беше е, заключителната пледуария на комисията. Сега е, изслушах е, всички е, изказвания, съмненията от дясната страна на залата по отношение на СТС. Не успорвам, че тенденцията е ясна е, мисля, че се приема от всички е, намерението на този, е, тази мярка, именно, че печелим време, за друго не става дума въобще. За това тук не трябва да вземаме сега принципно решение за или против СТСМ. Не смятам, че нещата са стигнали до там. Моята задача, както казах, е да постигна компромис. Разбира се, е, мой, чух добре мой гръцки колега, е, той е, постави проблема от гледна точка на своята страна, Мартин Келер също, други примери също могат да бъдат дадени но е, колкото до е, цените на енергията, това е, са проблеми, на, които са решени национално равнище. Същото и компенсациите. Вчера, скоро, наскоро чух от Телеком, че с своя действие са изострили, засилили конкуренция комисията а, с а, други а, конкурентни а, предприятия, фирми. Така че трябва да видим наистина с тези мерки а, какво а, се постига в областта на а, конкретно способността. А, колкото до а, е, изнасянето на, на предприятия и работни места извън Европейския съюз е, е, наистина за да се избегнат тези недостатъци, трябват ни обновяеми енергии, обновяване на, на производствата. Това обаче е свързано с инвестиции и това може да се организира и чрез търговията с емисии, емисии до, до някъде в дискусии с японци, бразилци, китайци. От разговори с тях разбирам, че такива системи ще въвеждат. Те ще въведат. Съществува възможност наистина в въздухоплаването и на международно равнище да се стигне до съгласие и тогава се отваря вратата за глобални е, споразумения и в други области. Няколко примера ще дам в въздухоплаването е, въведахме системата на търгуване на системите, е, е, търгуване на емисии в въздухоплаването. Това доведе до въвеждането на, на данък в Германия и другаде също. В текста обаче сега е залегнало, че 50% от печалбите трябва да се използват за мерки за актуализация, модернизация и опазване на климата. Е, е, и това не е в резервите на финансовия министр, е, министр който да рефинансира наистина по този въпрос, по този въпрос ще има допълнителна дискусия тази година. Това не е програма за рефинансиране в национален мащаб, а, а просто да се направи това, което е нужно, да се инвестират средства в модернизиране с оглед опазване на климата това е ясно. Трябва да изпратим е, важни сигнали, че е, системата за търговия с емисии е, има важна роля. това, че тя буксува в момента не значи, че е трябва да я отпишем, но а, действието има съответната цена и към госпожа Корхола трябва да кажа, както и колегата е, а, до, а, от НЕП е, каза по повод на това досие. Трябва да има горна граница за сертификатите. Е, някои казаха, че тогава цените ще е, скочат и това ще бъде един вид предпазна клапа в, трябва да помислим дали в бъдеще е, да не заложим по-низко, но и на по-високо равнище такъв предпазна, такава предпазна клапа е, да, е, какво да кажем за е, земеделието, където 40% от средствата потъват. говорим за интервенция. Ето пример. Е, тази система трябва да бъде запазена, но трябва наистина да се е, доразвие. Е, линейната права е ясна. Това, което трябва да направим, от това, което чух и слушах днес, това, което разбрах е наистина, че трябва да търсим квадратурата на кръга, трябва да направя, да постигна компромис, е, трябва да защита и е, репутацията си като е, докладчик от парламента пред комисията и да представя нещо разумно. Е, това заделяне на, на е, сертификати. За сертификатите е, няма още мнозинство тук, но трябва да направим, да мислим как да бъде, да направим системата такава, че да дъхва доверие, не да мислим за своето име. И така, ще търся компромис, който, върху който можем да стъпим, е, но разбира се, е, е, не бива да забравяме и възраженията и условията, които бяха поставени тук, които чухме, те просто не могат да бъдат пренебрегнати. Трябва да покажем и на външния свят, че ние можем да постигнем компромис, че тази система и в 21-та година от вътрешния пазар се доказва като една добра система, която обаче е, е, има е, отношение към националните системи. Някои, някои проблеми се генерират на национално равнище. Представете си 27 различни системи на облагане с въглероден данък в Европейския съюз. Трябва да кажа и да се чуе от Европейския парламент, че това е абсолютно погрешен, би било погрешен подход. Е, затова разумно е да се намери компромис, е, не, не типично европейски компромис, а просто един разумен компромис, за да може СТЕ да е, функционира както трябва имаме гласуване, вече е минало гласуването в комисията Инте. В Енви ще гласуваме на 19 февруари. За пленарна зала още не се знае. Eh, eh, може би ще зависи от е, работата на съвета. Може би през април е, в комисия е, да гласуваме, за да може заедно с съвета да работим по темата. Но това наистина е най-важният елемент от политиката по климата на Европейския съюз, а именно тази система за търговане с емисии. Тя трябва да се реформира, вече е доста устаря. Благодаря на всички изказали се и сега давам думата на следващия докладчик на Петър Лизе за предложението за спиране на часовника от страна на комисията. Може би е, да изчакаме минута тези, които не участват е, в е, този дебат, да напуснат залата. Извинявам се на е, посетителите, е, че нямаше достатъчно е, места. Това е проблем в вътрешен технически проблем. Надявам се друг път да не се случва и последствие да можем да работим в залата, в която винаги сме работили, която е по-голяма. Петър Лизе. Yeah. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, Двамата е, доклада всъщност са тясно свързани и двата са свързани с е, търговията с емисии и е, в двата доклада става дума за това дали все още вярваме в европейската политика по климата ако вярваме, да предложим път нататък или е, да скръстим ръце и да кажем е, нещата не, не е, станаха както искаме и е, това е края на е, европейската политика за климата. Аз съм към тези, които смятат, че трябва да продължи тази политика, да бъде следвана с е, реалистично и прагматично е, и да покажем е, на останалата част е, и на, от света и Европа. Но примирение и е, отказ е, не трябва да е вариант вариант. Е, сега е едно отклонение по отното в Итре. Е, мисля, че цените ще падат допълнително днес е, и който не знае какво е пирова победа, сега ще научи. Опасността е сега, че национални мерки ще бъдат възприяти и с гласуването днес тази вероятност се качи значително. Надявам се дискусията да свърши добре. Във всички случаи с днешното гласуване проблема в никакъв случай не, е, не се решава. Сега по въпроса с въздухоплаването. Е, тук е, с една друга важна комисия в Европейския парламент работим, комисията по транспорт. Е, с тях работихме съвместно по този проект и се радвам, че намерихме решение. С тях доста бяхме притиснати от времето, но Матиес Грош, докладчика е тук. С него, с мнозинство, така се съгласихме, че двете комисии трябва да работят в е, същата посока. Благодаря им за което. Е, законодателният акт, който готвим, е, който ще обсъдим, бе прият в Европейския парламент с 90% защото този подход беше успешен и в други, в други сфери. Сега във въздухоплаването от 2090 са се удвоили цените, затова е необходимо да... емисиите, извинете, затова е необходимо да се действа тук. 50% е, търгуване, таван от 25 или 20% вече не е, е такъв. Ста, говорим за 5%. Натоварването е, допълнително в цената е, за пътниците е, е минимално. Е, ще, пресмята се, че ще бъде 25 цента на полет. Е, ако погледнете билетите на Ryanair, наистина с 25 цента са се покачили, е, се е покачила цената. Е, депутата Фолснар е, каза, е, време, е, е, имаше време, момент, когато нещата се драматизираха. Драматизираха, например, един покачването в цената на билета от Лондон до, до Китай се качи, покачила с цената на едно кафе, така че нищо драматично няма тук. Значи, много важно е съвместната ни работа по транспорт и нашата група. Наистина, е, трябва да включим и междуконтиненталните е, полети, които кацат е, и излитат от Европа. Разбира се, за вътрешноевропейските, но сега е, трябва да включим и междуконтиненталните. Това е проблем, на който трябва да намерим отговор. Е, много трети държави се отнасят критично към нашата система. Още тогава, когато обсъждахме въпроса пър, първоначално, но поне от САЩ е, идва сигнал, че нещата ще се променят. Е, вече бях е, наскоро в Вашингтон, говорих с сенатори, е, и други присъстваха е, от вас. Е, общото ехо беше нека първо да бъде да, да, бъде, да загуби Буш и ако бъде избран Обама, политиката за климата ще се промени. Това беше и голямото ни разочарование, защото американците се оказаха най-твърдите противници. Обама спечели наградата, Нобел награда за мир и поради ангажимента си с опазване на климата и наистина Обама всъщност е в, сега на върха, води движението анти и като имаме предвид, че Джон Кери е външен министр сега ще бъде, а той в Сената заедно с Либермен отхвърлиха тази идея за въвеждане на емисиите в, в, в въздухоплаването, ако Джон Кери а, е, задържи тази позиция, наистина ще трябва да се работи американци да, се, да променят. А, е, не е, е, е, европейците провериха много внимателно правните основания за, такава, е, за такова включване и по никакъв начин то не е противоречи на международното право. Имаше, имах е, е, един пикантен момент. Е, няколко графики съм представил в доклада. Националните мерки някак си минават по-добре. Те се сблъскват с вътрешна критика, международно са критикувани или както щете, но ефекта на британския, австрийския, френския данък, германския данък е много по-добър от ефекта на, на търговията с емисии и няма е, сравними е, действия е, от трети държави срещу тази мярка, макар че е, British Airline е, е, нали, налага, е, е за това плащат е, е, британските, е, съответно френските, германските дънакоплаци, е, но, е, тези, е, е, но тези мерки се приемат без никакви оплаквания, докато европейските мерки се е, оспорват. Е, аз е, съм раздал една таблица, където се дава, създават с цифри и е, факти, се дава сравнение между натоварването от страна на националните мерки и една европейска мярка. Е, е, въздухоплаването е международен е, търгов, е бизнес, опазването на климата е международен проблем, затова всички участват в един, участвам в един процес, институциите също. Аз като докладчик, тогава беше Матиес Гроте, са докладчик, много други присъстваха, тогава казахме, че целта ни трябва да е международно споразумение. И не ЕС е виновна, че такова такава няма. Ние е, е, дискутирахме е, и преговаряхме по конструктивен начин, но ИКАО до сега не прояви е, е, воля да се намери е, международно решение. Сега обаче е, е, има лъч наде... искра надежда. На 9 ноември 2012 е, ИКЕО, е, имаше заседание на съвета на ИКЕО е, създаде се група на високо равнище, в която Европа е добре представена и би трябвало 2013 септември на Генералното събрание на ИКЕО да се, ИКЕО да се намери решение. ИКАО, извинете, ИКАО. Е, решение сега няма. Е, тези, които са запознати с проблема, обаче виждат шанс в това. Въпреки това, Европейската комисия е, след 9 е, е, ноември казаха, че ще излезат с съответно предложение и ще, на 20 ноември те го представиха именно това предложение за стоп спиране часовника. Това ще ни даде възможност на ИКАО да излеже с глобално решение, да изпрати позитивен сигнал. Предложението, което имаме пред себе си, означава, че между континенталните полети в Европа ще излитат и е, кацат е, и ще са изключени от е, задължението да участват в СТЕ. Е, е, тези, е, съответно, тези полети от трети държави към Европа би трябвало да, които имат съответни сертификати до 2014, ще, това ще бъде отменено за една година, суспендирано. И когато говорим и полети, американски, китайски, по същия начин ще бъдат третирани, няма да има дискриминация по отношение на происхода на компанията, само километража, дължината на полета. Аз лично приветствам този доклад. На 13-14 година ще удари чук копчето и ще е, стане ясно какво е направено. Ако нещо не се е, промени до тогава, трябва да. Е, значи или трябва да направим, което ще правим до април, или ще трябва да останем с старото законодателство и това ще е крах за нашата политика. Ако всички представители на индустрията, държавите членки се занимават с въпроса, всички с които сме говорили казват, че до, до 13 април това трябва да. стане До края края на април, извинете, трябва да се случи сега в предложението няма. Предложението не е, е принципно различно от това на комисията, само се прецизира текста на комисията, няма принципни изменения. Е, това, което искаме обаче по-ясно да стане в текста на комисията е, че ако не се вземе такова решение през септември от е, ИКАО, ако не се е, направ... постигне напредък тогава, разбира се, ние не трябва да скръстим ръце, а да продължим да, да, да действаме, за да не загубим още 10 години защото часовника цъка и в тази, ще продължи да цъка в тази посока. И тогава може да се върнем към старата система, е, значи много ясно трябва да кажем какво очакваме от е, ИКАО. Е, всички проблеми на света не могат да бъдат решени за няколко месеца. Трябва да е ясно, че трябва да има международно решение, което, в което да участват всички. И трябва да е ясно какво ще става междувременно, докато се вземе такова решение. Е, такова едно международно решение, може би след 5 години ще влезе в сила. Между време на нашата система трябва да съществува, да бъде модифицирана и да продължи да е, работи. Това е важен сигнал но а, е, ние по принцип не, не е, се противопоставяме на реше, предложението на комисията, напротив, подкрепяме го и това е, е със съгласието на експертите е, и е, е, заинтересованите си на държавите членки, така че моля за подкрепа. Благодаря на Петър Лизе. Аз ще дам думата сега. Аз съм докладчика в сянка за социал-демократи, социалисти и демократи и аз работих по тази тема в парламента. Споменах и в дебата преди, съществува възможност международно, да се стигне до международно съгласие за въздухоплаването. Разбира се, 100% гаранция няма. Вярвам обаче, че Европа трябва да покаже, че е способна на компромиси и че с това, предложен, с това предложение, е, що се отнася до е, вече може да се постигне едно такова равноправие, равнопоставеност по отношение на полетите, е, които е, е, кацат излитат от европейски е, летища. Е, за това стана дума и в Доха. Е, е, и смятам, че е, това, което се прави, е, изпраща положително сигнал към света извън Европа, затова трябва да го подкрепим. пределно, пределно ясно е, че това е една ограничена във времето мярка и че след това ще се върнем към старите механизми, колкото да цената в а, северо-западна Германия, където а, а, има много острови, островчета там, става дума за 50-60 километрови полети. А също така, как ще ги сравним с полети от а, Франкфурт до Вашингтон? А, говорим и за по-малки и по-големи самолети. А, наистина, а, масата а, е важна в е, случая. Е, системата е, за емисиите ако Икеа, ако Икео постигне до съгласие, е, ние ще го приемем, макар че няма да се отрази много добре на, на нашите вътрешни полети, но пък един е, вътрешен данък от 184 е, лири, както е в Великобритания и другаде, това е, само стопира и блокира средства от бюджета, не води до кой знае какви подобрения в околната среда. Е, е, така че е, когато е, отворим, е, след като вратата за международно споразумение е открехната, не трябва да я затръшваме, а трябва да направим всичко възможно, за да е, се стигне до такова е, така че с това подкрепяме предложението на комисията. Разбира се, ще продължим да обсъждаме въпроса с е, докладчите в сянка и ще търсим компромис. За момента аз е, нямам никакви предложения за изменения или дори ако има такива, те ще са дреболии. Сега Крис Дейвис, либералите, иска думата. Благодаря. Продължаваме да говорим за СТЕ, такава каквато е тя в момента. Току-що обсъдихме последващото предоставяне на квоти. Комисията по промишленост гласува, отхвърли предложението и цената на въглерода стигна 2,8 евро. Това вероятно ще зарадва някои колеги, само че се питам аз дали ще имаме политика за измененията в климата въобще. И така, това предложение има за цел да укрепи преговорната позиция на комисията. Става въпрос за международно споразумение. Използваме нашето въздействие, нашето право и възможност да въздействаме. Струва ми се, че комисията използва това законодателство като едно прикритие, за да си купи време и да може да окаже натиск върху международните ни партньори. Точно това искаме всички. По силата на Киото всички имаме задължения. Сега е времето да покажем, че можем да си налагаме позицията. Може би няма да успеем чак в толкова голяма степен и да видим какво ще стане. Трябва да решаваме дали да ускорим нещата и да рискуваме да се стигне до някаква неблагоприятна ответна реакция, нещо като търговска война с китайците, например, или да се доверим на пълно на комисията, да им кажем давайте и се опитайте да постигнете най-добрата сделка. Благодаря. Сега ще дам думата на Бас Айхаут, който заменя Сато Хаси като докладчик в сянка. Благодаря, господин председател. Подобно на Крис и на мен ми е трудно да говоря по тази тема, като знаем, че цената на въглерода пада все повече и повече. Може би моите колеги още не осъзнават доколко сериозен е този въпрос. Не знам докъде трябва да стигне тази цена, за да разберем какво се случва. Ако стигне до нула, може би за някой от вас това ще е облегчение. По този въпрос. Още една тема, която показва доколко ще ни взимат на сериозно в областта на климата. Можем да кажем, че Европа постигна голям успех когато ставаше въпрос да се накара и КАО, както и други организации, да направят нещо относно емисиите в авиацията. От дълги години ИКАО въобще не се вълнуваше от тази тема и поради действията на Европа, на накрая нещо се направи, заговори се. На къде отиваме обаче не се знае. Когато стратегията е успешна и нещо се случва, ми се струва странно защо комисията иска да спре да действа и иска да спре часовника. Всъщност часовника си цъкаше, защо да го спираме. Сега ще имаме проблеми. Сега се надяваме, че ИКАО ще направи нещо. Какво ще стане, ако ИКАО не направи нищо? Как да задвижим часовника отново? И като си има предвид настроението в парламента и в съвета. Въобще не смятам, че часовника ще заработи отново. Какво правим? Нещо, което работи, го спираме, защото се притесняваме какво ще кажат нашите партньори от другата част на света. Променяме стратегията, окупаваме се в един ъгъл, затваряме се там и не знаем как ще излезем. отново сме сред защитаващите си. Не разбирам тази стратегия. Защо променяме стратегията, която работеше? Трябваше да окажем допълнителен натиск, а просто се отказваме. Обръщам се към комисията. Ако и Као не направи нищо, как да накараме часовника да заработи отново? Искам да разбера това, защото просто не разбирам стратегията. Още нещо по темата авиация. Те не плащат ДДС, не плащат данъци върху горивото. Има голяма държавна помощ за летищата. Субсидираме авиацията на много места. Най-накрая има възможност сектора на авиацията да плати нещо. Всъщност, като си има предвид колко е ниска цената, това са нищожни суми. Само, че сега се опитваме да спрем часовника. Какво правим тогава в Европа? На онези, които казват, че няма основания за притесняване по отношение на измененията в климата, това не е вярно. Аз не подкрепям това спиране на часовника от страна на комисията и комисията ще трябва да се постарае доста, за да ме убеди в противното. И накрая в едно от нашите изменения искаме да се подчертае, че когато става въпрос за приходите, не знам за чии приходи точно става въпрос, но от теоретична гледна точка се надяваме, че нечии приходи ще бъдат използвани за да има някаква полза за климата. Но като се има предвид цената на въглерода, може би тези изменени с теоретичен характер нямат никакво значение. Благодаря, Мартин Калан. Благодаря, господин председателя. Мисля, че отговора на въпроса на база защо комисията сега прави това предложение, може да се даде много лесен отговор. Просто защото ако не направим това, ние просто какво можем да направим? Ще отворим пътя на китайците по отношение на а, използването на самолетите и в областта на авиацията. Мисля, че много добре съзнавате каква е реалността за това политическо решение. Ние ще го подкрепим, приветстваме го. Подкрепяме доклада на Питер Лизе. И мисля, че позицията ми е съвсем системна. Тези намаления трябва да бъдат направени на глобалната международна сцена. Следователно, ако това може да доведе до действие в ИКАО, можем само да го приветстваме. Нека да изчакаме и да видим какво ще стане. Те ще заседават, е, мисля, че през септември на основния им форум ще можем да станем свидетели, надявам се, на глобално споразумение. Това ще бъде в е, интерес е, на световното движение, защото в крайна сметка много важно е да се знае, че пространството е международно. Винаги трябва да се извършва всякакво е, таксуване, облагане на международна основа. И се надявам, че ще има споразумение в ИКАО по този въпрос. Междувременно, според мен, предложението следва да бъде приветствано и подкрепено. Ние ще го подкрепим. Благодаря. Господин Шимански. Грош. Господин Шимански го няма, тогава Матия Грош. Благодаря, господин председател. Не искам да повтарям това, което бе казано. Ние водихме дискусия по това в Транспорта комисия, стигнахме до заключения, е, които са ясни и е, сега наистина се надяваме, че нещо ще се случи в ИКАО. Всички групи е, подкрепят е, до голяма степен предложението на комисията. Е, още повече, че това изключение за спиране часовника ще въжи само за една година. Е, е, е, това няма да е, повлияе, не значи, че ще се отложи решението в ИКЕО. Ние трябва да останем и да се придържаме към... ИКАО, извинете. Трябва да се придържаме Е, е, сега комисията е, трябва да обсъжда всяка следваща стъпка от тук нататък с парламента. Не искаме да пречим на това, защото до 14-та година това трябва да се реши и готови сме да водим такива дискусии с комисията, както казах, и тя го знае. Ние като Европейски съюз трябва да внимаваме много е, по отношение на двустранните е, споразумения, които се постигат в други региони, как те биха се отразили на нас, е, дали е, как ще се отрази на нашата търговия, е, за, система за търгуване, да не остава, да създаваме впечатление, че в тези двустранни споразумения Европа остава от крехната врата за мерки от страна на нашите партньори от други региони. Просто да бъдем последователни в мерките, които предприемаме. Благодаря сега колегата Крамер от Транспортната комисия. Благодаря, господин председател. Е, е, когато е, излезе публично това изненадващо решение на комисията миналата година, аз направих предложение, че не е толкова разумно само третите, да се отнася, то да се отнася само до трети държави, европейските компании да бъдат оставени на техните проблеми. Затова ми се искаше да се в доклада да се отчете и този момент, да не мислим само за положението на трети държави, но и за нашите авиокомпании. Именно да мисля, че Комисията по околна среда трябва наистина да помисли още малко и за това каква, как ще се отрази това на економическото състояние на европейските авиокомпании. Мисля, че то в момента не е добро, защото тази, ако тази система се отнася в крайна сметка само и се отразява само на, върху европейските, е, се отнася до европейските авиокомпании, това ще заостри и ще е, задълбочи проблемите им в момента

обмена на мнения между външните министри не доведе до нищо. Президента е, Обама всъщност подкрепи е, тази мярка и решението на Сената да не се е, включат щатите и авиокомпании на, на САЩ в системата за европейската система за емисии. Тази линията всъщност Буш, Обама продължи линията на Буш. Ние очаквахме обратно пропуснато. само риториката е различна, иначе в основата си политиката е същата. Затова а, бях изненаден, че комисията така предприе тази стъпка. Години наред ние си затваряхме очите пред съпротивата на трети държави, и всъщност подценихме техните намерения. Пределно ясно е сега на къде е, е вървяло всичко. Е, това, заплахите от тези държави не е бил е, блъв. Ето, е, ние се е, огънахме е, и е, е, първата стъпка беше Европа да предприеме е, е контрамерки, но сега въпросът е да не би е, след, един, след една година, независимо какво ще реши ИКА дял или не, да не е, се окажем в задънена улица и с вързани ръце, за да не можем е, да вземем допълнително решение. Как ще излезем от тази ситуация? И сега по разходите е, контраргументите на трети държави, че, към трети държави, че системи, цената, разходите няма да се, утвър, да се е, че е, каквото и да правим няма да се отрази на, на, на цената на билетите. Е, този аргумент от цена на коми... никога не бе възприят от страна на комисията, нито е засегнат в доклада на Бетер Лизе. И ако искаме да действаме в международен план, ако искаме международно споразумение или какъвто и да е глобален инструмент, трябва да признаем, че ЕС е, не владее света. Ние не сме е, водещите играчи. Е, трябва да е, се огъваме да правим компромиси и в крайна сметка, може би, е, е, трябва да стигнем. Е, до решение, че ние не сме тези, това стана ясно в Копенхаген, ние не сме тези, които е, сочат пътя в света. Нашите, е, нашите наистина, е, ние не можем да оказваме натиск на трети държави, за съжаление. Благодаря. Ще се върна на гласуването, което тази сутрин се проведе в ИТРЕ. Аз участвах. Е, едно, имаше с едно-две изменения, които бяха отхвърлени. Това бе гласувано с много голямо мнозинство. Тоест, по доклада на Питър Лизе, аз съм съгласна с последното изказване, е, трябва да кажа е, на някои мои колеги, е, ние нямаме да право да бъдем наивни, защото ако не, е, се, прилага, не се прилага принципа на реципрочност, всичко е отишло на вятъра. Вярно е, че, има, че е имало мерки, които вече са предприяти с заплаха да, от, от ответни мерки от страна на Китай и че ще откажат да приемат Airbus си на техни летища и така нататък. Вярно е, да, ще, извинете, ще откажат да купуват Airbus е, от е, нас, е, но да се надяваме, че ще дойде денът, един ден ще има възможност да се стигне до съгласие между Европейски съюз и трети държави, но изчаквайки такова решение, трябва да бъдем изключително внимателни и разумни. аз съм съгласна с изказванията в, тук, в смисъл, че трябва да наистина много е, предпазливи и внимателни да бъдем. Е, е, решението на комисара е едно разумно решение, макар и намирането на международно решение ще е много трудно, все пак да се надяваме, че до такова ще се стигне един ден. Сега Виторио Проди. Благодаря, господин председател. Комисията ИТРЕ аз гласувах против последващото представяне на квотите, защото останах с впечатлението, че ако изберем инструмент, който се основава на пазарния принцип, трябва да подхождаме системно по този въпрос. Но това пък не може да ме възпре да изкажа становището, с което става все по-отрицателно по протокола Киото. Петнайсет процента емисии. За това говорим. Държави с подобни проценти емисии все още са обвързани по протокола от Киото. Що се отнася до декларацията от Бали, по-рано бе спомената и тя от един колега, мисля, че трябва да подновим дебата по протокола от Киото и да говорим по една нова редакция, която да има равнопоставеност и справедливост е, съгласно декларацията от Бали. Що се отнася до ИКАО и целият проблем свързан с емисиите в е, търговската авиация? Мога ли да посоча е, следното? Обстановката е изключително сериозна там. Заради черния въглерод, който от самолетите отива право в стратосферата. И тези частици остават няколко години в стратосферата – ако те не влязат в тропосферата, тогава остават там около седмица. Така че виждате колко е сериозен проблемът и защо проблемът е толкова неотложен. Именно поради това, което може да причини въглеродът, ние трябва да предприемем стъпки и мисля, че трябва да се а, обърнем с призив към ИКАО да отчета този проблем, защото наистина фактора е изключително значителен и би довел до взимане на решение именно за подобни прагове. Изключително тежко е положението. И всякакво подобрение, усъвършенстване на познанията ни показва това. Всеки път, когато получим нова информация, установяваме, че нещата се влушават. Благодаря. Давам думата сега на комисията. Uh, Добър ден на всички. В началото искам да благодаря на докладчиците от Комисията по околна среда и Комисията по транспорт за бързата работа по това досие. Благодаря на всички депутати за това, че са се запознали с деталите около тази дерогация. Всъщност, като цяло, това предложение ще доведе до големи ползи то ясно показва към какво се стремим и на къде искаме да отидат нещата във ВИКАО. Нашето предложение е твърде скромно. Става въпрос за временна дерогация от член 16, свързан с предоставянето на квоти и отчетността. Никога не сме казвали, че законността на тази директива ще бъде поставена под въпрос. Европейския съд удостовери нейното съответствие с международното право и ние сме напълно уверени в това съответствие. Тази скромна дерогация, която се предвижда и е с временен характер, е необходима за да се защити целостта на нашето законодателство и за да се гарантира, че няма да има постоянни изкривявания на авиационната индустрия и на действащите там, независимо дали става въпрос за оператори от Европейския съюз или не. Обвързаността с конкретни срокове трябва да се обсъди, както и обвързаността с някои параметри – тази една година вече е сведена до знанието на външния свят. Това е ключов елемент в нашето предложение. И КАО винаги е представлявала е, диспетчерския пункт, към който се обръщаме, когато става въпрос за емисии от авиацията. Някои казват, че се опитваме да играем видима и водеща роля в света. Това е така. Нашите политики оказаха положително въздействие върху образа ни от другите и е тъжно, когато някои се опитват да подкопаят постигнатото и нашата идентичност в чужбина. Комисията смята, че този процес трябва да бъде насърчаван. Имам предвид процеса на използването на СЕТЕ в авиацията. Какво направихме? Ние не дадохме възможност нашите партньори да си намират извинения да не участват в разговорите. В момента тече работа за подготовката на Международен форум по темата. Ще се обърнем към нашите партньори и ще им кажем, че ако искат да участват в разговор с нас, трябва да поемат конкретни ангажименти. За да можем да го направим, обаче трябва в къщи да сме си уредили нещата. И ето защо ние предлагаме ясно решение, което ще позволи на действащите в индустрията да оперират в рамките на дерогацията. Едни и същи такси и задължения ще има в рамките на полетите в Съюза. Т.е. в рамките на европейския пазар няма да има никакво изкривяване, каквото и да било. Равнопоставеността трябва да бъде защитена на всяка цена. И накрая, по отношение на процеса в ИКАО и резултатите от него. Работим на три нива. Групата на високо ниво, ще работи на три нива. Ще се опитаме да създадем рамка, която ще позволи да съществуват да съществуват различни MBMs. След това ще говорим за глобална единна мярка. и се надяваме, че ще има ясен график за постигането на една глобална мярка и накрая ще предвидим кошница от различни технически мерки. За комисията е изключително важно резултата да е такъв, че да се защити нашата екологична политика, ползите трябва да са точно толкова големи, колкото би дала европейската система за търговия с емисии. Благодаря, каза председателя Петър Лизе за обобщение като докладчик. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегите за насърчителните думи. Това всъщност беше е, и тенденцията на обща подкрепа. Аз е, благодаря и за добрата съвместна работа с е, Комисията за по транспорт и на Матио Грош и благодаря за това, че включи в проекта темата конкурентоспособност. Наистина, ние трябва да внимаваме и да следим за запазване конкурентоспособността на европейската те въздухоплавателни компании. Е, всички компании и европейски, не европейски, обаче трябва да бъдат третирани еднакво. Е, няма, не трябва да има дискриминация. Същите правила трябва да възят и за европейски и неевропейски компании. Когато е, китайски е, е, компания е, е се пътува, лети в Европа, плаща или френски не плаща. Това не трябва да, да бъде така. Цената за, на сертификатите 2012 беше все още ниска. Това беше в основата на аргумента. Ставаше дума за изкривяване на, на конкуренцията. 40 цента поглед, за полет от Франкфурт до Дубай. Наистина, затова въпросът, въпросът е дългосрочен. Ако тази система оцелее, сега не е много вероятно в момента, в дългосрочен план ще трябва да търсим други решения. Ето защо е много важно сегашното предложение да е ограничено в рамките на една година. Американското правителство и Обама всъщност не забраняват на американските компании да участват. По-скоро дават правомощие на министър на транспорта. Това не е от е, все още факт. Има място за маневриране, което трябва да използваме. Би трябвало да им в този аргумент има много хляб. Aus politischen Gründen müssen die Grünen jetzt natürlich sagen, wir halten die Fahne hoch, wir sind die einzigen wahren Klima. Така, ние сме е, които... Е, ние сме комисия по е, околната но скъпи бас има и предвид, че съществува сериозен риск. Аз апелирам за чувството за отговорност на зелените, а не техния популизъм. нека помислете и вгледайте уверите се в това, което експертите, е, еколози казват е, и е, ние трябва да се съгласим с тях. Сега по това, което казаха от комисията. Е, две, два начина, два, две хипотези има за е, ИКАО или е, е, ще се стигне до международно решение, тогава ще се си стрували нашите усилия. Ако не се стигне до международно решение, тогава черния Петър, както се казва, вината пада от главата на Европейския съюз последните години е, вини, винаги казваме, трябва международно споразумение, но ако а, е, а, е, такова няма а, и до сега не е имало, защото има спорове между САЩ и Китай. Сега обаче те ще са задължени да работят заедно и ако през септември е, в ИКА, от ИКАО не излезе нищо, тогава няма какво да кажем. Е, тогава е, не можем да кажем не искаме международно споразумение, ще кажем, ще признаем провалихме се и сега ще трябва да си действ... работим по старата директива. Това е двойния шанс. Или разиграваме черния Петър и получаваме и има реалистичен шанс да, да се стигне до съвместно а, е, споразумение, а, е, до а, е, световно а, съгласие. А, това мисля, че ще си е струвало да сме разиграли тези карта. Благодаря на Петър Лиза за заключителните думи. Срок е 28 януари за внасяне на изменения. Е, на 18 февруари ще се дискутира по предложенията за изменения. На 26 феврари в комисията е, околна седа ще има гласуване и евентуално е, априлския пленум ще гласува първо четене, но това е индикативно. Благодаря за дискусията, за изказванията. Ще се видим отново тук в 15 часа за да продължим работа.